Guten Morgen, guten Morgen, good morning. Good morning, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, уважаеми колеги. Добре дошли на днешното заседание. Имаме много гласувания днес. Но най-напред нека приеме в дневния ред. Преди да започна обаче, на фона на това, което се случва в Япония, искам да кажа още веднъж, че ние в тази комисия, която отговаряме за околна среда, за катастрофи, за гражданска защита, за здравеопасване, сме шокирани. Много сме загрижени от това, което става в Япония, провокирано от земетресението и цунамито и провокирано от неясната ситуация на атомната централа в Фукушима. Вижда се, че природата и силата на природата е по-силна от човека и неговите творения. Това е една тема за нашата комисия. Вижда се как климатичните промени понякога провокират катастрофи, които не могат да бъдат управлявани и контролирани. Японците имат нашата пълна солидарност и съчувствие и се надяваме тази катастрофа да бъде управлявана добре. Много помощи отиват от Европа в Япония и се надяваме да спомогнат за излечаване на раните от това земетресение. По този повод имаме промяна в дневния ред. Днес на обяд имаме комисар Гюнтер Оттингер. Е, поканили сме го за да ни разкаже той какво става в Европейския съюз по отношение на прегледа на атомните централи в Европа. Е, господин Етингер каза, че има малко време, затова ви моля днеска в 3 часа да бъдете точни, защото Патриция Юза ще бъде заедно с мексиканската помощничка, с, с, мексика, извинявайте, с, с мексиканската посланичка в Брюксел. Но в Брюксел, но в 15.45 ще дойде господин Етингер, който в 4.30 трябва да си тръгне, значи имаме 45 минути, за да говорим за 143 атомни централи в Европа. Ще имаме възможност за обмен на мнение с него. Така че аз предлагам дневния ред да бъде променен, а именно 23.23 .23, .23 е информация за хранителните продукти. Докладчика по този доклад е госпожа Зомер. Този доклад да дойде веднага след господин Тингер. А пък две точки трябва да бъдат отложени за следващото заседание на 11-12 април. Това оговорихме е, с Франческа Балцани. Това е доклада за трилога за 2012 година за бюджета и точка 24 за номер 112. Тези две точки ще бъдат отложени за следващото заседание. Утре. Утре има предложение точката 25 отвъд БВП да се обсъжда след точка 26. Точка 20. Е управление на отработеното гориво. Колегата Киплер има думата. Шановни колеги, е, вие... Благодаря много, господин председател. Драги колеги, е, знаем колко се промени ситуацията през последните дни на енергийния пазар, така че трябва да проверим всички източници, най-вече атомните централи и се питаме дали не трябва да имаме нови жалони за газа и за въглищата, но не на базата на старите системи и технологии, а на базата на нови технологии, така че да не изпаднем в ситуация, в която да останем без а, енергийни източници. Наистина налага се да извършим проверки, да приемем нови жалони, така че а, ви призовавам да подкрепите втората точка, която е изключително важна и за, за нас и за цяла Европа. Вие всъщност говорите за точка 5. А ние чухме какво казахте. Биде? Говоря за точка 2 от това, което ще гласуваме от е, точките за гласуване втора точка. Разбрахме какво казахте, но ние нямаме документи, нямаме... Не може да кажем да или не за резолюцията, но добре, това беше дневният ред. Продължаваме по-нататък с две съобщения на председателя. Колегата Ана Росбах е, промени политическата си група и отиде в ФТ. Е, тя, тя беше в НП, а сега е в ЕКР и сега е до колегата Оцки. Е, Съвързва нови приятелства, затова имаме нова, нов ко- координатор за НП. Това е колежката Роси. Освен това искам да направя съобщение за някои семинари. Имаме семинар за функционирането на, на, на търговията с емисии на 22 март до 9, от 9.30 до 3.15. Поканя всички. Освен това имаме покана от ИТРЕ за възобновяемите технологии на 22 март след обед. Това са два семинара, които исках да обявя и сега отиваме към точка 4. Споразумение за защита и устойчиво развитие на района на парк Преспа. Докладчик е Критон Арсенис. Той има думата за кратко въведение. Much, much, благодаря, господин председател, скъпи колеги. Имахме време да обсъдим този доклад. Околната среда не признава граници. И тук говориме за един парк, който се простира в три страни Гърция, бивша Югославска република Македония и Албания. Сега имаме споразумение за обща защита по а, това, което обсъждаме тук е вашето, по вашата подкрепа споразумението да се прилага. Благодаря, колега Арсенес. Гласуваме. Кой е за? Против? Въздържал се. Това бе едно, единодушно. А, секретарията ми казва, че такива гласувания трябва да правим електронно, така че нека повторим всичко отново по електронен начин. А, гласувайте, моля сега. Електронно. S&D hat eine Stimme zu viel. Jetzt ist es gut. Okay, dann sagen wir Abstimmung beendet. Sieben... Край на гласуването всички. 57 за. Единодушно е прият доклада. Поздравления. И така, преминаваме към точка 5. Възражение съгласно член 88, параграф 2. към преходните правила за, разпор... за хар... хармонизираното безплатно разпределение на квоти за емисии, така наречените бенчмарки. Чухме вече изказване по този повод. Имаме една резолюция. Две резолюции имаме, е, по които ще гласуваме електронно. Първата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 Край на гласуването. 13 за, 43 против, 3 въздържали се. Отхвърлена е резолюцията. Сега имаме резолюцията на Камрачимански. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. 9 за, 44 против, 2 въздържа, 2 въздържали се. Така, резолюцията е отхвърлена. Продължаваме. Исках да кажа за бенчмаркинг нещо, че аз и колегата Скелакакис се свързахме с комисията по този повод. Става дума за производството на варовик на гръцките острове, острови. И смятаме, че трябва да се намери адекватно решение за този въпрос. И така, отново то, а, преминаваме към точка 6. отново възражение съгласно член 8, 8 параграф 2. Става дума за разрешение и отхвърляне на здравословни претенции за храните във връзка с развитието на децата. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 30 за, 28 против, няма въздържали се. Прието е предложението за резолюция. Точка 7. А поздравление за докладчика преди това исках да кажа. Сега точка 7. Освобождаване от отговорност за финансовата 2009 година, раздел 3 комисия. Това е точка 7. И получихме много изменения. Томас Олма има е, това е изменение на Тома Сума. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. Александър Алмсторф. Алмсторф за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 Съсусно изменение и разделно гласуване. Първото, първата част за. Първата част на устното изменение против. Въздържали се, приема се. Второто, втората част отпада. И така крайно гласуване. Нека да го направим електронно. Край от... Е, гласувайте сега, моля. СИД е един повече от тази политическа група. Така. Край на гласуването. 49 за, 5 против, Един въздържал се. Поздравление за Юта Халк. Рационelles дангешен, sagen. Ja. 8. Entlastung 2000. Точка 8. Освобождаване от отговорност Европейската агенция за околна среда. Изменение 1 е оттеглено. Изменение 2. Е, Александър Ламстор. За. Против. Въздържали се отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте сега. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 51 за, няма против, 6 въздържали се. Това е доказателство за голямото доверие в Европейската агенция за околна среда. Uh, Следващото гласуване е за Европейския център за контрол и превенция. Към сума на е първото изменение за, против, въздържали се, отхвърля се изменение 2 за, против, приема се. Номер 3. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. Отпада. Не, трябва да гласуваме. Изменение 4. Първа част. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 4, втора част, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, за, против, въздържали се, приема се. 6 се оттегля, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме общото крайно гласуване на електронно, моля. volle Zustimmung für die ECDC. Nächste Abstimmung ist European Food Safety Authority. Гласуваме следващата точка с Европейската агенция за безопасност на храните. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение първо отпада, изменение трето за, против, въздържали се, приема се. 4 е оттеглено, изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, 6 за, против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване. Abstimmung beendet. гласуването. 45 за, 6 против, 6 въздържали се. Поздравления за докладчицата. А сега, Ема, Европейската агенция по лекарствата. Имаме разделно гласуване за параграф 2, първата част за, против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Оттеглено е изменение 1, гласуваме изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. Изменение 2. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 на 29. С малка разлика. Изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 4 за. Против? Приема се. 5 за против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте сега. Електронно. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 43 за, 4 против, 7 въздържали се. Поздравление се докладчицата. А сега ЕЕА, Европейската агенция за околна среда. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Третото е оттеглено, 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте сега. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 49 за, няма против, 7 въздържали се. Поздравление за Юта Хаух. Поздравление за работата в нашата комисия. Dann sind wir schon bei Punkt 13 der И така, вече сме на точка 13 от дневния ред. Селената книга на комисията Информация за горите в Европейския съюз, подготвяне на горите за изменението на климата. Виждам, че имаме една чудес, един чудесен списък за гласуване. Докладчика има думата за кратко въведение. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчиците, секретарията, на всички политически групи за огромната работа, която извършихме. Постигнахме 48 а, компромиса, някои от тях са консолидирани изменения, но наистина има а, много голям консенсус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 против, въздържали се, приема се. En Би е било много хубаво да гласуваме онблок, но а,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 в, е, в всеки някои от компромисите е, на практика обединяват 10 е, изменения. Имахме всъщност 370 първоначални изменения и по този начин много, печели много време. Ако няма възражение, ще гласуваме блок. 17 и 18 bis 48. Wer ist dafür? Компромис от 31 до 48. блок гласуваме за. Кой е против? Въздържали се. С мнозинство е са Да видим какво остава. Изменение 99. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сто едно. Сто едно за. Нека проверим 100. Гласуваме за измерение 100 електронно. Гласувайте сега, моля. und beendet. Ja? на гласуването. Прието е 101 за. Против. Въздържали се. Приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 113 най-долу на страницата против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. In der Mitte 117. 117. Против? Не мога да видя, казва председателят. Моля, отново 117 за за 117. Против. Въздържали се. Приема се. 121. Извинявайте, преди това 118. За 118. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за. Против въздържали се, отхвърля се. Това беше много ясно. 122 и 124, 128, 129 са идентични. Кой е за тези изменения? Против. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с 125 на Маркос Пипер. За. Против. Въздържали се. Либералите не си вдигат ръцете. Сега не мога да разбера зали са против ли се. Моля, нека проверим. 120 за. Против. Въздържали се. Приемат. Прие, прието е. Нека проверим обаче електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи, добре направихме, че проверихме. 123. Хорст Шелард. За. 123. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим. Abstimmung beendet. Край на Отхвърля се. 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 126, не 130. Против въздържали се. Прието е 131 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, прието е. На страница 11, 158 за, против, въздържали се, прието е. И 3. 35. За, против, въздържали се, прието е. 195. За, против, въздържали се, прието е. 166 е отхвърлено. На следващата страница. 172 за. Против. Въздържали се. прието е. 173 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 313 за. Против въздържали се, прието е. 174 за, против, 260, се, прието е. 186 за, против, отхвърля се. Страница 15 и 3, 36 за, Против. Прието е. 205. Криста Глас и Хорст Шнелард. За. Има едно допълнение. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека проверим. Нека проверим. Моля, гласувайте електронно сега. Край на гласуването. А, отхвърля се. Много жалко. 207 е оттеглено. 206 с допълнение за за 206 против. Въздържали се, отхвърля се. 211 за против. Въздържали се, прието е. 212 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим и то, това изменение 212 именно за. Или против, моля, гласувайте електронно. Край на гласуване. Прието ли? Е? Прието, но 6... uh, е, колеги нямат карти. Прието е. 213. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието е. 222 е оттеглено. 223. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието е. 200. 27 за, против, въздържали се прието. 229 за, против, въздържали се. Нека проверим. проверяваме 229. Äh, beendet. Край на гласуването. Angenommen. Dann 230. Прието е. 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 235. За. Против. Въздържали се. Прието е. 241 за против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. И 317 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 250 против, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. И 333 за, против, въздържали се, приема се. И 322 е за, против, въздържали се, приема се. 262 е за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, Против. Нека проверим. Проверяваме 266. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието е изменението. Продължаваме на страница 25 с ИТРА 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 289. Против. Въздържали се. Приема се. А3. Агри 18. Прието е. 294 с устно изменение за против, въздържали се, приема се. 296 с устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме още веднъж 296. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Отхвърлено е предложението. <clears throat> Отиваме към <clears throat> преамбюла. Изменение 1. Е, извинявайте, изменение 12. 12 за, против, прието е 13 за, против, въздържали се, прието. 15 за, против, прието е. 21 е оттеглено и 29 също. 34. Продължаваме на страница 29 с изменение 36. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? против, въздържали се, приема. Прието е. Втора част. Против, въздържали се, отхвърля се. За изменение 38 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 39 за. Против, въздържали се, прието е предложението. Почти сме свършили. 66 на страница 32. За. Против. Въздържали се. Прието е. 68 и 74 са еднакви. Прието е. 69 за, против, въздържали се, прието е. 70 за, против, въздържали се, прието е 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73. Е, Извинявайте, 50, 75. 75 гласуваме. Теодорус Скилакакис за, против, прието е. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Идентично е 78, 79, 80, 82. Те са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека проверим. Проверяваме електронно. 78 82. Проверяваме от 78 до 82. Край на гласуването. Отхвърлени са Крист. Кристофер. Не. Отхвърлени са. А, 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 83. За. Против въздържали се, прието е предложението. 84 за, против, въздържали се, прието. 85 за, против, прието. 91 за, против, въздържали се, отхвърлено. 88 за, против, разрешение се, Отхвърля. 89 и 90 заедно. <clears throat> За. Против. Въздържали се. Приема се. 93. Нека проверим отново 89 и 90. Проверяваме електронно. 89. Имаме един повече. Така, край на гласуването. Прието е изменението. 93 und 92 fallen weg. 94. 94. Dagegen Enthaltung. прието е 95 за. Против. Въздържали се. Прието е. И така, крайно гласуване. Моля, гласувайте сега електронно. Abstimmung ist beendet. 53 dafür. Край на гласуването. 53 за, 6, 6 против. Поздравление за Крейтон. Зелената книга беше този проект. Значи, това е зелената книга, ще има и бяла книга. Виждаме, че горите дълго време ще ни занимават. Благодаря за добрата работа. Това е много хубава и важна работа, защото горите представляват една трета от, вземат една трета от площа на Европейския съюз. So,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 Um при мен са двигатели, казва председателят, но всъщност става дума за трактори. Докладчик е Салваторе Татарела. Но и тракторите имат двигатели. И така. Имаме изменение 20 и 21, Който иска да отхвърля всичко. Това кой е за? Против? Въздържали се? Не, отхвърлени са тези изменения. 22 и 4 са оттеглени. 34. Кой е за? против, въздържали се, прието е. След това имаме един консолидира, едно консолидирано изменение, три, кой е за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 38. Салвадорите Татарела е за, против, въздържали се, приема се. 9 е оттеглено. 39 гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 е оттеглено. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 е оттеглено. 41 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9 е оттеглено. 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 е оттеглено. 43 гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 е оттеглено. 44 гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 е оттеглено. Имаме Приложение 1. Консолидирано изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49 гласуваме за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 е оттеглено. 50 гласуваме. Бас Айкот за. Против въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, приема се. 15 е оттеглено, 52 за, против, въздържали се, приема се. 16 е оттеглено, тран 4 за, против, въздържали се, приема се. Тран 5, Пет. за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 17 оттеглено, 18 също, 54 за, против, въздържали се, приема се, 19 оттеглено. Сега е, преамбюла, изменение 23 за, против, въздържали се, приема се, 24 за, против, въздържали се, приема се. Сега Петър Лизевъл е, моли да гласуваме за 25 отделно. И така, гласуваме отделно за 25. Кой е за 25? Кой е против? Нека проверим. Проверяваме 25. Край на гласуването. Прието е. 25 е прието. Едно е оттеглено, 26 гласуваме за. Против. Въздържали се, приема се. Тран 2 е за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Имаме консолидирано изменение 1 за против, въздържали се, прието е изменението. След това имаме изменение 29 за, против, Не мога да разбера, казва председателят. Още веднъж са 29. Кой е за? Против? 29, е прието. Консолидирано изменение 2 за, против, възвечали се, прието е. 32 за, против, въздържали се, прието е. 33 е. се оттегля и така гласуваме общо за предложението. Моля, гласувайте сега. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Това беше гласуването за проекто доклада. Седем са против, пет само са се въздържали. Приете доклада. И сега преминаваме по-нататък към следващото гласуване – das fehlt 14. Sie müssen drücken. Da war Моля, натиснете още веднъж. Имаше проблем. Имаше проблем. Моля, още веднъж гласувайте. Не всички гласуваха при крайното гласуване. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 45 са за, 5 са против, 6 са се въздържали. Поздравление с Салваторе Татарела. Това беше една много сложна, тежка тема, по която гласувахме току-що. Сега продължаваме. И минаваме от тракторите към двигателите. Unser Tagesordnungspunkt 15. Това е именно точка 15. Докладчик е Сирпа Пити Кейнен. Гласуваме. Имаме изменение 17. С него започваме. 17 18. по предложение на комисията трябва да се отхвърлят кой е за, кой е против въздържали се, отхвърлят се. 19 оттеглено. И сега по членовете изменение 8 е оттеглено. Същото се отнася за 50 и за 51 за. 50 и 51 са идентични, те се отхвърлят. 52 и 53 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърлени са. 54 за. 50, е, извинявайте, против. Въздържали се, отхвърлено е изменението 55-56. Гласуваме двете. Значи, нека проверим. Проверяваме 54. Има молба да се провери 54 и тази молба я удовлетворяваме. Край на гласуването. Прието е изменението. So, 55 56. 55 и 56. За тях гласуваме. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Отхвърлени са измененията. 57 и 58. За тях гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приети са. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърлени са. Имаме консолидираното изменение 11. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прието е изменението. 66, 68 са идентични за. Против. Нека проверим. Проверяваме 66 и 68. Проверяваме. 66. Край на гласуването. Прието е изменение. Консолидирано изменение 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е изменението. След това имаме идентичните 72 и 73 за, против, въздържали се. Прието е изменението. Седемдесет четири също се включваше в тези две. Сега преминаваме към 75 и 11. Кой е за? А, извинявайте, те отпадат. Те отпадат. 76 също. Тогава Тран 4. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 80-81. За. Против? Въздържали се, отхвърля се. Консолидирано изменение 8. За. Против? Въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 9. За. Против? въздържали се, приема се. След това имаме 88 за. Против? Извинявайте, извинявайте, казва председателят. Изпуснах 10. Консолидирано изменение 10. Гласуваме за него. За? Против? Въздържали се? Прието е. А сега минаваме към 88. За? Против? въздържали се, отхвърлено е. Консолидирано изменение 5. За. Против. Въздържали се. Прието е. Консолидирано изменение 4. За. Против. Въздържали се. Прието е. 14. На докладчика за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 98 за, против, въздържали се отхвърлено е. 15, 99, 100 и 101. Гласуваме за тях за, против, въздържали се, приети са. Консолидирано изменение 12 за, против, въздържали се, прието е. Осма страница 111 и 112 за. Против. Въздържали се прието. Е. Сега сме на тран 7. За. Против. Въздържали се прието. 113 е. за. Против. Отхвърлено е. 103, 114 за, против, отхвърлено. Преамбюл. И 20 за, против, въздържали се, прието е. Консолидирано е изменение 1 за, против, въздържали се, прието е. 25 за, против, отхвърлено. Добре, нека проверим. Проверяваме изменение 25 на Карин Каденбах. Край на гласуване. Ясно е, че се отхвърля. Консолидирано изменение 2. За против, прието е. 31 за, против, отхвърлено. 32 за, против, въздържали се, отхвърлено. Консолидирано изменение 3 за, против, въздържали се, прието. 40 за, против, въздържали се, прието е. Пето отпада. След това имаме 38-39, те са идентични, за, против, възвечали се, отхвърлени са. 6 е оттеглено. 41. За. Против въздържали се прието. 43 за, против, въздържали се прието. Е. Консолидирано изменение 6 за, против, въздържали се прието. Е. И така, гласуваме цялостното предложение. Пред... Гласуваме целият проект от доклад. Моля, гласувайте сега. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 48 са, 7 против, 2 ма въздържали се. Е, гласуваме проекто резолюцията. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 51 за, 5 против, 2 въздържали се. Поздравление за докладчика и за докладчиците в Сянка. Това бяха трудни компромиси. Поздравления за всички. Браво! So like take... Uh, е, всъщност, е, това е едно повторение техническо. Е, благодаря на всички колеги от моята група, на докладчиците в сянка от другите групи, както и на всички колеги, които ми позволиха този добър резултат. Благодаря много. Да, това беше интересно да разберем какво се случва в тази област и да намерим правилната посока, в която да се движим. И така, минаваме към следващото гласуване. Това е точка 16. Съюз на иновации. Евро... Европа. Приспособяване към един свят след кризата. Юао Ферейра е докладчикът. Започваме с гласуването. Изменение 1, Критон, Той е за? Против, отхвърля се. 2 е оттеглено. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се. ЕНП не видях дали гласува. Още веднъж гласуваме 5. За. Против. Въздържали се. Прието. 6. За. Против. Разтежали се. Отхвърля се. 7. Извинявайте, казва председателя. 9. 9 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 7 гласуваме за, против, въздържали се, прието е. 8 за, против, въздържали се, прието е. 10 за, против, въздържали се, прието е. 13 за, против, въздържали се, прието е. 12 отпада, 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14. Нека проверим 11. Едит Естрела иска да се провери. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е предложението. 14 за. Против. От... Прието е. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 16 е оттеглено. 17 за. Против. Въздържали се. Прието е. 18 с разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се прията е. Втората част за, против, въздържали се прията. 19 за, против, въздържали се прията. 20 за. Да проверим 19. Гласуваме за 19. Край на гласуването. Прието. Сега гласуваме за 20. За. Против. Въздържали се. Прието е. 21 с разделно гласуване. Първа част за против, въздържали се, прието е, втора част за, против, въздържали се, прието е. 22 е оттеглено, 23 е за, против, въздържали се, отхвърлено, 24 за, против, въздържали се, прието. 25. Разделно гласуване. Първа часа. Против. Въздържали се. Прието е. Втора част Против. Въздържали се. Прието. 26. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втора част за. Против. Въздържали се. Прието. 27. Е. За против, въздържали се. Прието. 28. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Прието. Втора част. За. Против. Въздържали се. Прието. Трета част. За. Против. Приета. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Приета. 29 за. Против. Въздържали се. Приета. 30 за. Против. Въздържали се. Приета. 31 разделно гласуване. Първа част за. Джоал. Господин председател, бих искал да оттегля а, това искане за разделно гласуване. Предлагам ви да се гласува цялата точка. А, предлагате, аз съм против това. Микрофон. Добре, кой е за? Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверяваме. Okay. Край на гласуването. Отхвърлено е изменението. 32. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се прието. Втора част. Прията е. 33. За. Против. Въздържали се приета. 34 за. Против. Въздържали се прията. 35 за. Против. Въздържали се прията. 36 за против, въздържали се, прието. 37 за, против, въздържали се, прието. И така гласуваме общо за проектора становището. Abstimmung ist beendet. Край на гласуването. 47 за, 8 въздържали се, няма против. Поздравление за Джоал Ферейра, за Съюза на иновациите. И последно гласуване за тази сутрин. Това е точка 17. Програма за подпомагане за по-нататъчното развитие на интегрираната морска политика. Докладчицата е Корин Лепаж. Wir beginnen mit Änderungsantrag 2. Изменение 2. За. Против. Изменение. Е, е прието. 3. За. Против. Въздържали се. Прието е. 22 и 23 са идентични за, въздържали се против, прието е. 24 са против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, прието. 5. Първа част за, против, въздържали се, прието е. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 27 с допълнение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 28 за. Против. Нека проверим 28. Радвиле. Резултатът. 30 са против, 26 са са за, отхвърлено е изменението. 6 за, против, въздържали се, прието е. 7 за, против, въздържали се, прието е. 29 за, против, въздържали се, прието е. 8 за, против, въздържали се, прието е. 9 за, против, въздържали се, прието е. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, прието е. 11 за, против, въздържали се, прието е. 31 за, против, въздържали се, от прието е до 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, прието. 13 е. за, против, въздържали се, прието е. 35 за, про, е, въздържали се, против, прието е. 36 за, против, въздържали се, прието е. 37 за, против, въздържали се, прието. 38 е. за, против, Въздържали се прието е. 16 за. Против. Въздържали се. Прието е. 17 за. Против. Въздържали се. Прието е. 40 за. Против. Въздържали се. Прие... Е, отхвърля се. 41 за. Против. Въздържали се. Прието е. 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е изменението. 18 за. Против. Въздържали се. Прието е. 19 за. Против. Въздържали се. Прието е. 43 с допълнението за. Против. Въздържали се. Прието е. 44 и 45 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приети са. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 оттеглено. 48, 49, 50. Тези трите гласуваме заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Едно за. Против. Въздържали се. Прието е. 20 за, против, въздържали се. Прието е изменението. И така, това беше една, един час по гимнастика днеска с дигането на ръцете и свалянето на ръцете. И така, гласуваме а, накрая за, цялата, за цялото предложение. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 53 са за, няма против, има един въздържал се, голямо множество за интегрираната политика, морска политика. И с това становището е прието. Благодаря на секретарията за чудесната подготовка на гласуването. Благодаря много. doch noch was anzunehmen? Сега минаваме към следващия днен, следващата точка от дневния ред. Ja, also wir sind bei dem Punkt 18. И така стигнахме Точка 18. Това е устен въпрос, който трябва да се зададе в пленарна зала и искам да попитам кой подкрепя този устен въпрос да бъде зададен в пленарна зала. Кой е против, кой се въздържа? Значи, имаме одобрение. Тогава ще зададем този устен въпрос в пленарна зала. И така, вече стигнахме до точка 19. Yeah, Linda. Sorry, colleagues, we just adopted an oral question. Просто тук що приехме един устен въпрос, ако искате е, малко повече информация. Днес на обяд има брифинг на, този, на тази тема в 12.45 и точно отпред пред парламента на е, площа, на площада има а, е, изложба на тази тема. И а, е, разбира се, можете да ми пратите имейл или мога да ви отговоря. Ето имахме малко реклама за мероприятието в почивката, в обедната почивка пред парламента и така. Минаваме към точка 19. Ейкхаут, това е анализ за възможните варианти след намаляване с 20% на емисиите на паникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродни емисии. Имахме мен на, на мнение по работния документ и сега ще имаме разискване на проекто доклада. Докладчикът има думата за кратко въведение по съдържанието. Okay, thank you. After some voting now. Благодаря. След като гласувахме, сега може малко да си починеме, като изслушаме един доклад в доклада призовавам комисията да се да премине към цел за намаляване на парниковите газове с 30% най-късно до 2011 година. Въпреки всичко смятам, че намаляването с 40% би било много по-уместно и в този доклад призовавам към намаление на парниковите газове с 40%. И има две причини за, то, за това призоваване. Първо, климатичната криза, на която сме свидетели, но според учените трябва 20% са абсолютно недостатъчни, ако искаме да не постигаме до пика през 2015 година. През последните години се убедихме в необходимостта от това и това е в, в, в наш интерес да бъдем амбициозни в този план, защото ако видиме през последно време с 70 милиарда се увеличи е, нашата сметка от вноса на петрол и ако се намалят емисиите е, с 30 или 40% до 2020 година, тази сума може да бъде намалена на 40 милиарда. Така така че ще постигнем много економии, предвид още повече, че цената на петрола се увеличава ежедневно. Що се отнася до за, заетостта в Постоянното представителство на Германия публикува данни миналата седмица и съгласно да, изнесените данни намаляването на емисиите ще доведе до 6 милиона нови работни места в Европейския съюз. Знам, че са направени и други изследвания, е, според които е, е, работните места ще бъдат по-малко, но разбира се, те не, те, те, те, те не, включ, не включват всичките аспекти, включително и е, безплатните и предоставане на безплатното предоставяне на емисии и така нататък. Така че повтарям 6 милиона работни места. Също така, от гледна точка на здравеопазването, комисията през миналия май, миналия месец месец май направи едно изследване за намаляване броя на, заболев... на а, на смъртните случаи и заболеваемостта и резултатите наистина са много впечатляващи. Всичкото още, още, още повече, освен на климатичните аргументи и обстоятелства. В момента има и други събития, като тези, които се случват в Северна Африка, които трябва да ни накарат да се замислят. Пътната, път, пътната пътнат, според пътната карта, намаляването с 20% на емисиите до 2020 година не е достатъчно ефективно ако разгледате и закъсненията, които сме натрупали в тази област, е, се, се смята, че до 2015, до 2050 година можем да постигнем намаление от 80% от емисията, но, както казах, 20% до 20 и 2020 година това не е ефективно, независимо от всички а, действия, които се предприемат. В а, пътната карта, в а, пътната карта се казва, че а, целта за намаляване на битовите, разход, на битовите емисии трябва да бъда 25% до 2020 година, а не 20%, тук като нашия призив е те да бъдат 30%. 30%. И ако някой внесе изменение в този смисъл, ние ще го подкрепим. В документа разглеждам всички научни изследвания, всички независими изследвания и в независимите изследвания се казва, че за сега ефекта на изтичане на въглерод е много ограничен. Това трябва да бъде един от проблемите, които трябва да разглеждаме в рамките на този доклад и трябва да го обсъдим. И също така трябва да раз, разгледаме и е, резултатите от схемата за търговия с емисии в финансово и финансовото изражение но още веднъж повтарям, че ако не е, промениме нашата цел от 20 на 30%, е, е, просто няма да придобиеме достатъчно средства от схемата за търговия с емисии. Тя на практика ще стане ненужна при стимулиране на инвестициите и зелените технологии. А, казвам, че работ... бих искал да подчертая, че работиме по този доклад заедно с комисията ИТРЕ е, аз в моя доклад не наблягам то много на новациите, на, инова, на новаторската дейност и е, изследванията в тази област, тъй като докладчиците от ИТРЕ ще наблегнат на тези теми. И утре те ще, те ще е, проведат едно изслушване по темата на този доклад. Аз също ще участвам и ви приказвам всеки един от вас, който може също да участва в това услушване. Надяваме се до края на юни по този начин да имаме позиция на парламента и а, за да го я представим на е, съвета и аз ви приканвам да подкрепите предложенията, които са залегнали в този доклад. Благодаря ви, че представихте доклада си. Наистина работиме в тясно сътрудничество с Комисията по промишлеността. За съжаление, докладчика от, нас, от е, другата комисия не присъства на нашето заседание. Има ли тук докладчици в сянка? А сега давам думата на Салватори Татарелла. И е, Рихард Сейбърг. Äh, Благодаря ви господин председател. Наистина, това е много ценен доклад от колегата Бас Ейкхаут. Е, наистина, климатичните изменения а, ни лежат на сърцето и трябва да преразгледаме целите, посочени от комисията. Е, готови сме да преминем към тази цел 30% при условие, че се постигне, разбира се, международно споразумение. Но САЩ и Китай едва ли ще приемат подобно споразумение. И въпреки, че се правят, е, полагат големи усилия в тази насока. Наистина би било прекрасно, ако Европа успее да ги убеди и да покаже на е, промишлеността как можем да бъдем енергийно по-ефективни, е, липсват някои средства за инвестиции, но според нас е, целите, посочени от комисията, не съответстват на действителността. Ако говорим 16-17%, което ще струва много по-скъпо на индустрията, не можем е, да приемем все пак да се премине директно към 30%. Е, може би трябва да се предвиди линейно е, намаляване. Съгласни сме по този въпрос. Това е, ще струва по-ефтино. Що се отнася до проблема за изтичането на за изместването на въглеродните мисии, смятам, че в борбата с климатичните изменения това няма да има голям резултат. Трябва да овладеем този проблем, разбира се, и тогава да предвидим по-строги мерки. Но това не е условие синекванон. По отношение на ефективността, трябва да се преразгледат нещата и в комисия ИТРЕ – 20% и 30%, когато съответно има подобна разпоредба. All, uh, like Първо бих искал да благодаря на докладчика за доклада. Съгласен съм с практически всички ваши изводи и предложения. И Бих искал Подкрепя ми казаното от Рихард Зевер и искам да предложа някои неща. Само 30 30%, с тези аргументи, това все едно, че казваме не, няма да постигнем тези 30%. Защото това няма да доведе до никъде. Ако разгледаме докъде до са стигнали международните преговори, има някакъв напредък, има и някаква надежда за напредък, но в момента чакаме е, позицията на Съединените щати и най-вероятно те обаче няма да, да, да направят е, допълнителна крачка е, напред. Преди предишните избори в Съединените щати президента Обама обеща приемането на нов закон, но това беше преди изборите, който Ставаше дума за стойности от 60-70% до 2020 година, но в сравнение с стойностите от 2005 година. Но, както казах, това беше преди изборите за Конгрес. Така че в Съединените щати нещата се променят на общинско равнище, на градско равнище, големите компании взимат съответни решения, но все още очакваме някакво решение на държавно равнище. Но не можем, не, можем, не, не можем да, да, да кажем, е, че искаме това и, и вярваме, че ще стане, защото знаем много добре, че няма да стане. Най-важният най аргумент обаче е дори да не, не, не постигнем консенсус по начините по който ще постигнем целите, е, това, по което би трябвало да бъдем единодушни, е, че и Европейската економика трябва да стане колкото се може по-конкурентоспособно, колкото се може по-бързо, защото нека не забравяме, че в международен, в световен план регионите, държавите, които е, прилагат най-добрата е, ефективност, е, енергийна ефективност са тези, които са и ще бъдат най-конкурентоспособностите. защото до, до, до, до голям доляга. Знаеме, че е, економиките, които почиват на производство на енергия от изкопаеми горива и които ще го правят в бъдеще, няма да бъдат е, унези, които бъдат е, най-конкурентоспособни. и а, знам, а, че вие казвате също и сте прав, и сте прав да видим какво смятат и другите комисии по въпроса, включително и ИТРЕ. Но наистина енергийната ефективност е много тясно свързана с проблемите, които обсъждаме тук в нашата комисия и мисля, че трябва да се, да се възползваме от вашия доклад, за да обсъдиме в дълбочина точно тези проблеми. Благодаря ви. Крис Дейвис. Благодаря, господин председател. Оригинал. В първоначално смятахме е, целта да бъде 30%, ако се постигне международно споразумение или някакво съгласие по този въпрос. Европейския съюз смята, беше решил да направи голям жест, защото има някаква историческа роля и трябва да бъде лидер. Но е, нещата се промениха и сега това, което е необходимо е да се направят големи инвестиции в, тех, тех, тех, в технологиите, в нисковъглеродните технологии. И в момента обаче не става дума за нашата историческа роля, става дума за е, оживяване на европейската економика. Това, това все още така не е признато от е, много членове на нашия парламент, от е, съвета. Държавният секретар в Обединеното кралство се оказва, че е един от е, нези, които е, е най-големия поддръжник и този, който иска да е, наложи тези цели в съвета, колкото и парадоксално да е това. Той беше 6 години член на Европейския парламент, но нито един път не присъства на заседание на нашата комисия. Сега, колкото до пътната карта, е, там целта е, е да се е, въведе цел от 25% до 20 до 2020 година. Сега комисията казва, че докато ако прилагаме законодателството, както по с което разполагаме, да, ще постигнем тази цел, да, може би, но същевременно нашите емисии са спаднали с 17% от 99, спрямо 99-та година. А, но, гос, Господин председател, вие получихте писмо от Международната агенция по околната среда от Жаклин, в която се казва, че емисиите са спаднали през последните години е, следствие на намаляване на економическата активност поради кризата. Така че за да в постигането на целите 20% през 2020 година означава увеличаване на нашата енергийна ефективност само с 9%. Така че не, не, независимо от е, е, прилагането на законодателството. На практика нещата няма да се променят до 2015 година и в никакъв случай не можем да кажем, че това е признак за динамично развитие. Е, но това, което може да се направи в момента е, е част от а, емисиите, на които са на разположение на правителствата, да бъдат пуснати на пазара в рамките на схемата с търговия на емисията. Може би комисията очаква да, е, да има много бързо економическо в економическо възстановяване и по този случай да имам е, много повече е, приходи. Но производителите на електричество в Европа да имат своя пътна карта с нула въглеродни емисии до 2050 година. Така че но е, знае, знаеме, че в е, е, големи инвестиции в вятърна енергия, в фотоволтаични съоръжения в момента не, не са много рентабилни. Имаме примери в Германия и на друго място. Така. Всички наши предположения се базират на една цена от 105 долара до 2020 година. Така че разгледах, прегледах доклада на Министерството на околната среда от Германия и ако ние наистина увеличиме стойността на целите до 2300 година, а, е, ние ще стимулираме инвести, инвестициите и а, е, но и за това а, смятам, че а, е, извън економ... Е, е, екологическите аргументи, които са много а, значими, трябва на... да поставим на първо място економическите аргументи. Мирослав Хуцки. Благодаря. Благодаря, господин председател ще се възползвам от възможността да говоря на чешки. И слушахме много аргументи и споделям повечето от тях. Но моя преподавател в университета казваше това, аз сега трябва да обясня защо точно обратното се случва борбата с климатичните изменения, наистина искам да похваля докладчика, но всъщност това, което ми липсва е позоваването на емисиите в световен мащаб. Върху какво можем да окажем влияние, каква е ситуацията в другите държави. И тук имам предвид САЩ, какво са способни да направят те, за да се намалят емисиите, ако се приеме това законодателство. И наистина много се ядосам, когато чуя и съм чувал това в пленарна зала, че трябва да бъдем по-амбициозни. Китай е обещал намаляване до 2020 година с 40% на емисиите, но всички колеги знаят, че това е да сравняваш ябълки и круши. Китай обеща да намали предвидените увеличения на емисии 200% и именно това увеличение те да намалят 40%. И през 20, 2020 година всъщност емисиите ще бъдат увеличени с 160%. А ако ние в Европа е, намалим с 100% емисиите спрямо 90-та година, това няма да окаже абсолютно никакво въздействие върху климатичните изменения, ако никой друг не предприеме подобни стъпки. Участвах на последните 4 конференции по климатичните изменения и а, е, знаете колко са крехки надеждите за разумен е, изход от ситуацията. Нищо не се случи всъщност и можем да имаме амбиции, но никаква власт да окажем въздействие. И това, което е, е важно за економическия ръст, е, съгласен съм с повечето аргументи. Убеден съм, че Европа е, трябва да намали своята зависимост от тези горива. нашите измерения, е, измервания всъщност е, не е, водят до конкретни резултати. По отношение на заетостта, например, тя намалява в моята страна и административните мерки за подкрепане на възобновяемите енергийни източници са едно, една страна на нещата. 14% за фотоволтаичните е, съоръжения. Така или иначе, пред нашето правителство има сериозни проблеми как е, да се справи с ситуацията и как, е, какви данъчни мерки да предприеме. Така че това не са разумни а, мерки. Бих искал а, в доклада да се посочи необходимостта от международно сътрудничество, да се отчетат европейските възможности, защото всички така наречени независими проучвания, които говорят за преминаване към безвъглеродни технологии, и всичко това си остава на хартия. Световната конкуренция наистина не е в наша власт производството смени е, центъра си и а, е, европейската индустрия наистина губи тази битка. Нека да намалим е, нашите емисии, но да останем и реалисти. Това няма да нанесе удар на европейската индустрия и не трябва. Благодаря ви. Ist das Tschechisch? Das ist Polnisch, ne? Cinque благодаря на, на чешки ли? Благодарих. Как се казва на чешки? Yes, okay. За, за Сабине Вилц е следващия. Сабин Вилц е следващия оратор. So, then, uh, Ореста Роси. Но няма я. Си, sí, грация. Господин Роси има думата. Благодаря ви, господин председател. Това е ентия пакет климат. На времето, да, знаем, че някои хора смятах, че Земята е плоска, а други мислят, че земетресенията също въздействат на климатичните изменения, трети пък смятат, че намаляване с 20% на емисиите ще доведе до създаване на работни места. Така или иначе, всеки има свобода на мислене. Да, доближаваме се до 20% и можем да ги надхвърлим, защото много предприятия или се изнесоха извън територията на Европейския съюз или е, бяха закрити. Процента на безработицата, на безработните в Европа едва ли ще може да бъде освоен е, е, от новосъздадените работни места, за които се говори. Има изследвания в полза на теориите, според които увеличаване на емисиите на въглероден диоксид няма да създаде проблеми за индустрията, ще създаде работни места. Има и изследвания, които казват точно обратното. И не разбирам защо не ни обясните как едно предприятие, което замърсява и е закрито, защото не спазва правилата, ще отиде на друга държава и ще произвежда без никакви ограничения, без въпросните 20, още по-малко 30% и може да замърсява много повече, ако отиде в Китай. Ще замърсява 60% повече, отколкото го прави тук. Обяснете ми как в световен мащаб ще се подобри ситуацията с, на околната среда. И в Европа се налагат прекалено много правила, производството се делокализира, отива там, където може да замърсява 60% повече и какъв е резултата за глобалното затопляне, за глобалната ситуация. Защото в Швейцария, САЩ или другаде, ако работят тези предприятия, няма значение 60% повече замърсяващи частици, ако се произвеждат в Китай, това няма да нанесе вреда. А ако по-малко количество се отделят в Европа, това ще донесе много по-голяма вреда. Спомням си е, гостуването в нашата комисия на председателя Бузик. Тогава той спомена, че Китай е, е, го е уведомил, че до 2020 година ще отвои производството на енергия. И до тогава квотите, въглеродните е, квоти е, ще бъдат съответно 80 и 20%. И вашите изследвания ни казват, че ако се намалят в Европа емисиите, всичко ще бъде прекрасно. А, но не и в Китай. Защо никога не се говори тук за Китай? Защо не се говори за САЩ? които може би ще стигнат през 2020 година до 17% намаление, но спрямо 2000 година, а не 1990. Е, така както правим ние. Това за нас е отправната точка. А, комисията е написала също така на 11-та страница на доклада, а, че ако намалим с 30% емисиите, а, това ще бъде от полза за борба с тежките метали и каква е, е химически, каква е връзката между въглеродните емисии и е, тежките метали. Това намаление от 30% означава какво, че ще бъдат закрити хикс предприятия. Химически не мога да си обясня нещата ще се намали е, въглеродния диоксид с 30% и това ще въздейства е, и върху намаляване на е, емисиите на тежки метали. И последно, е, ще се спра на е, здравето, човешкото здраве. Тук докладчика говори, е, че тази цел 30% ще окаже значително въздействие върху здравето на хората. Как е възможно това, ако други държави продължат да замърсяват в още по-големи мащаби? Тук бяха дадени такива примери. Дори а, да престан да изгасим цялото осветление в Европа, а Китай продължи да замърсява, няма да има а, никаква полза. Да, може би не трябва да палим свещи, защото и те излъчват а, а, въглеродни емисии. А Китай прави каквото си иска и при това положение как ще се подобри в световен мащаб здравето на хората. Е, достатъчно е да вземем предвид само замърсяването от Китай. Много бих искал да разбера как си обяснявате всичко това. Благодаря, господин Роси, казва председателят. Аз също се включих в списъка на изказващите се. Е, сега ние говорим за съобщението отвъд 20% с цел 2050 година. Но се казва, че комисията казва, че до 2050 година може да се намалят емисиите до 80%. Мисля обаче, че целият дебат трябва да се провежда на друго равнище. А именно <clears throat> на равнището економически модел на Европа. Защото ние се движим в едно бъдеще, поне така сме се отправили към едно бъдеще с ниско въглеродна економика. От проблема може да създадем шанс за Европа. От предизвикателството да превърнем във възможност. След като мислим за безработицата, и тук вече се чуха някои гласове, че безработицата се увеличава, то именно тези инвестиции които са необходими за енергоспестяване. Тези инвестиции могат да бъдат използвани именно за шанс за увеличаване на, заетост, за, на заетостта и то в региони на Европейския съюз, където няма индустрия. Мисля, че дебата трябва да се насочи в тази посока опазването на околната среда е екологична е, тема, но също така е, вече е станала и економическа тема, и економико-стопанска тема. Вече става дума за изнамиране на нови технологии, за прилагането на нови технологии. Не, че вече се намираме в съревнование с други части на света. Сега въпросът е дали искаме да поемем водеща роля в намаляването на въглеродните емисии, дали искаме да ги намалим с 20 или 30%. Но мотивацията ни трябва да дойде не само от екологични мотиви, а и от економически мотиви. Колкото и някои хора да не обичат думата растеж, трябва да, да си признаем, че ни трябват инвестиции, ако искаме да запазим нашето, си, нашето развитие. Нашият пакет за климата с търговията за емисии, а може да овладее само 40% от емисиите а имаме 60% извън, е, емисии извън този пакет. Защото въздухът си е въздух, емисиите се произвеждат и извън Европа. И това е факт. Накрая. Това решение е от стратегическо значение. Представете си, ЕНВИ решава да останем на 20% сигналът, който изпращаме към обществеността, към всички заинтересовани страни, не би бил положителен. Ние вече два пъти в тази комисия и в пленарна зала казвахме, че Европа ще поеме и трябва да поеме водеща роля и че ние ще спазим целта от 30% намаляване ние декларирахме нашата готовност. И сега дойде момента, където трябва да действаме. Не мога да си представя, че ЕНВИ, нашата комисия, ще се отдръпне, след като вече два пъти сме потвърждавали готовността си за 30%. Не мога да си представя, че ние ще кажем, не, не, това беше грешка, ние ще си останем при 20%. Ето, вече сме в през 2011 година на 17,3%. Имаме още няколко години до 2020 година. Вчера имаше дебат за възобновяемите източници и бяха представени доклади за това, което се случва в държавите членки – възобновяемите източници ще продължат да са тема, върху която ще се концентрираме още повече след случващото се в Япония. Китай също вижда големите шансове за модернизиране на економиката. Това са шансове и за Европа. Аз просто исках да кажа, че темата ме интересува. Петър Ризинг. Благодаря, господин председател. За първия път съм благодарен, че никой тук в комисията не поставя под въпрос съществуващите цели по отношение на климата. А за съжаление в Итре вчера се случи, случи това на фона на случващото се в Япония. Темата за климатичните промени е много сериозна, независимо от е, катастрофата в Япония. И моята е, позиция трябва да кажа, че малко я модифицирах през уикенда. <clears throat> Основна тема за следващите дни ще бъде енергийната ефективност, възобновяемите източници и твърдите горива. 60% като цел. Това ще е нещо, което ще се обсъжда. Енергийната ефективност е нещо, за което трябва да бъдем много конкретни. Сега, по въпроса 20 или 30%, дискусията оказва едно разделение в нашата комисия и всички компетентни органи са разделени по този въпрос. Сега, ние взехме нашето решение, ама това беше решение с малка подкрепа от страна на мнозинството. малко игра на тото, ако решим да подкрепим или да не подкрепим първоначалното си решение. Трима министри на околната среда на големите държави членки Великобритания, Франция и Германия, Норберт Ротке, също се застъпиха за целта 30%, но правителствата не е, еднозначно подкрепят тази цел. Дискусията върви. Дискусията разделя по принцип всички институции и много е, компетентни органи. Ето защо аз искам да направя предложението да преодолеем тази дискусия. Естествено, може да, да останем на нашата позиция още три години, но трябва да говорим за компромис. Трябва да помислим за един компромис. И аз мисля за един компромис, който е доста разумен. Поне така ми се струва на мен. Моето предложение е, че ние трябва да поставим една цел – от 25%, т.е. повишение с 5%. Това е една оферта, така да се каже. И ако видим, че някои държави членки правят повече, отколкото правят до момента, може да преминем и да предложим целта 30%. И може да окажем начина по който да го сторим. Сега малко е трудно да правим законодателната процедура, да я обновяваме два пъти, но нека видим какво ще се случи, ако заложим целта като 25%. Имам 4 аргумента в подкрепа на това предложение. Не е вярно, че Европа е сама в тази ситуация. Като погледнем ситуацията през 2007 година, когато се уточняваха целите по отношение на климата на международно равнище, развиващи се страни, големи развиващи се страни, като Бразилия, например, които която Бразилия е всъщност петата развиваща се по обем економика и тя пое ангажимента да намали своите емисии до 39%, между 28 и 39%. А развиващите се страни трябваше да поемат ангажимент между 15 и 30%. А в Китай нещата са трудни, но и в Китай нещата не са чернопели. Има възможност Китай да се придвижи също в тази насока на международно равнище, да се придвижи в тази насока, да се държи по-конструктивно. Но ние е, не виждаме подкрепа от всички страни за намаляване на температурата с 2 градуса. А ние, както виждаме, може да постигнем лесно 20%, 20%, т.е. не 20% не са толкова революционни като цел. Има много добри аргументи за увеличаване на 20%. Мирослав Куцки каза, безработицата а, нараства, но това не е така навсякъде по света. В Германия до някъде безработицата намалява и това до някъде е свързано с възобновяемите енергийни източници. комисията казва, че целта от 20% мога да, може да бъде постигната дори да не се заостри търговията с емисии. Даже комисията казва, че може да постигнем лесно целта от 25%. Това би било разумно да го запазим като движение и да видим какво ще се а, получи, какво ще направят другите държави. И така, моето предложение е да, не, да напуснем нашата защитна позиция и да заложим целта на 25%. Председателят. Е, ние не се намираме в окопи, не защитаваме позиции като, като на война. Ние об... обменяме мнения. А сега искам да поздравя господин Дюке Хайсман от Холандия. Вие бяхте а, преди време, преди няколко години сте били член на тази комисия и сега сте ръководител на делегация. Добре дошли в е, Комисията по околна среда. Радвам се, че слушате нашия важен доклад за стратегията по климата. Искам да подреда, а, поздравя и другите посетители от групата. Добре дошли при нас. Виторио Проди е следващият оратор. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Наистина, малко съм озадачен от тази дискусия. Тук са събрани смесени различни въпроси, които се опират на различен вид логика. Ние обсъждаме възможността за преминаване от 20 на 30% намаление. Но рамките, референтните рамки всъщност се опират на схемата за е, квотите, емисионните квоти. И се обсъжда възможността за евентуално предприемане на задължителни мерки. Комисията предлага за 2050 година е, намаление с 80-85% намаление на емисиите, т.е. едно общество без, е, безвъглеродно общество. Но разликата между това и документа, който разглеждаме, е следният следната. Комисията ни казва, че става дума за нещо, което може да бъде направено, защото е, ще се заплаща по-малко за изкопаеми е, източници. Това има предимства и за околната среда, и за човешкото здраве. Но това би означавало, че ние съвсем е, самостоятелно можем да се ангажираме в този път – към едно нисковъглеродно общество. И това променя общата философия. Така че, ако можем сами да напреднем в тази посока, тогава ще променим погледа си към парниковите емисии. И възможно е да има и друга система извън схемата за търговия с емисии. Може да се въведе някаква такса, данък и съответната компенсация на границите, за тези, които не спазват дисциплината, която евентуално бихме наложили. И преди да продължим дискусията, трябва да разберем а, на какъв сценарий се опираме, в какви рамки се вместваме и това преминаване от 20 на 30% процентно намаление на емисиите – защото, според мен, и тук се обръщам към докладчика по-специално, аз наистина бих се включил в такава дискусия с голям интерес. Дали не би могло заедно с комисията да се е, опитаме да разберем каква логика да възприемем. И тогава цялото ни поведение от сега до 2050 година трябва да е, бъде последователно. И има две логики, които може, могат да се противоречат, защото са различни. Що се отнася до общата дисциплина по, дисциплина по, пар, по парниковите газове, Тоест, преди да дискутираме, трябва да изясним тези възлови въпроси. Благодаря ви, господин председател. Следващия оратор. Да, на е, подкрепям казаното от Питер Лизе, е, но аз смятам, че трябва да стигна до 30 и дори до повече процента. Е, особено с оглед на това, което се случва в момента и това, което се случва в Япония. Наистина, това е едно ново раздаване на картите в сферата на енергетиката. След това, което се случва в момента, е, свързано и с атомната енергетика и сигурността на планетата и на околната среда. Независимо дали става дума за, окол... за климатични изменения или атомна енергетика, наистина е, би било истинска драма, ако не отчитаме въпросите на околната среда, т.е. на нашия живот. И всички тези, които се стремят към модел, в който зелената економика, възобновяемите енергийни източници играят централна роля и създават нови работни места, за които докладчика а, говори по блестящ наш, начин. Наистина тук се открива един фантастичен за нас хоризонт и би било липса на пълна, а, от, а, пълна безотговорност, ако не вървим по този път. Момента е повече от подходящ. Наистина е спешно да инвестираме в тези нови източници и насоки, които ще ни позволят едновременно да решим проблемите с изоставяне на ядрената енергетика, също така проблема с петрола, както и проблемите с създаване на работни места и економическо развитие. И наистина смятам, че сега е моментът това да се случи и ние, нашата комисия, господин председател, сме в състояние да вложим всичко от себе си в тази посока. Смятам, че всички наши граждани, гражданите на нашите държави ще приемат такава позиция. И именно това е който трябва да приемем. Благодаря много. Uh, Uh, I think that... Благодаря, Джо. Мисля, че вие а, показахте какви са ограниченията и с какво се съгласихте. И знам, че и вие, както и аз и другите зелени, искаме да има по-голямо намаляване на емисиите вътре в сега целта е 30%. Също така посочваме и целите свързани с новаторството. Може би ще постигнем този цел. Да, хората се, се тревожат за работните си места, за заетостта. Ако искаме да постигнем тази цел, чрез растеж, економически растеж и ако искаме да постигнем целите за намаляване на емисиите, трябва да имаме 3-4-5% растеж и 3-4% намаляване, което ще доведе до 5-6% намаляване всяка година. И докато с а, целите на комисията намалението ще бъде 10, най-много 15, ако наистина имаме късмет. А, сега, ние няма да разглеждаме частите свързани с развитието на промишлеността. Това е в рамките на компетентността на ИТРЕ, но ние трябва да направим изменения от наша гледна точка енергийната ефективност. И няма да постигнем намаление до 20-30%, ако целите не станат задължителни. Само по този начин ще можем да постигнем е, двете цели и да решиме енергийната криза. Сега не забравяйте, че в момента сме изправени и пред е, ядрена катастрофа, така че са необходими много е, ясни и строги мерки. А, сега това, това наистина ще бидо бидо. е, довело по-скоро до заето, защото трябва да се престрояват съоръжения, да се строят сгради и така нататък. Т.е. да се заместят нези е, безумни ядрени централи. Така че Независимо от целите, които си поставяме в изразени в цифри, те всички тези цели трябва да бъдат свързани и да бъдат задължителни. Тези, които считат, че 30% наистина е една трудно постижима цел и няма да я постигнеме, мога да ви кажа, че бихме ли могли да продължаваме да бъдем е, независими от вноса на горива, петрол, газ, от е, диктатури? Защото това означава, че просто сме зависими от, от, от, от, от, от диктатурите, т.е. не виждам нищо до, е, добро нито за нашата външна политика, нито за политиката на сигурност, нито за политиката на сигурност на доставките. Така че постигането на тези цели има и чисто политическо измерение. Така че а, а, аз смятам да а, внеса едно изменение по дилемата е, намаляване на емисии, същевременно растеж и заетост. Просто тези неща трябва да бъдат обеденени и да залегнат в това доклада. Благодаря ви. Наистина е много трудно да имаме ясни позиции по тези трудни въпроса. Сега трябва да отчетеме случилото се в последно време в Япония, където положението наистина е ужасяващо. Ако наистина искаме да постигнем тези цели в дългосрочен план 20 или 25%, Струва ми се, че все пак пред предложението на докладчика не е лошо, но нека да не забравяме и какво сме приели до сега. Приели сме доклади за въвеждане на инструментите за гъвкавост с цел растеж. Нека да видим какво сме, какво сме приели, какво сме постигнали и целите трябва да бъдат дългосрочни, наистина дългосрочни, с като разполагаме в крайна сметка и с разни инструменти за контролиране, защото когато стигнеме е, целите, примерно промишлеността може да ни каже, но не сме направили това и онова, трябва да се променят е, целите, методологиите и така нататък. После, нашата тактика в преговорите е малко странна. Все пак притежаваме известен опит в Европа и случилото се в отделните страни има последици върху е, процеса на взимане на решение. Сега оказа се, че е възможно да се намалят емисиите и същевременно да имаме економически растеж. Сега трябва, трябва да трябва да, да видиме как става това в различните е, страни, да видиме как се прилагат мерките за е, премахване на живака от е, разни продукти, за други химически съставки. Бе доказано, че това е възможно. Мисля, че и в тази област, в климатичната област, бихме могли да приложим същите практики мисля, че наистина трябва да стъпиме на, на практиката, да отчетем какво можем да направиме и да, да, да работим по същия, в същия дух за разрешаване на екологичните проблеми. Също времено смятам, че се сблъскваме с един истински проблем, ако искаме Европа да бъде амбициозна, ще има сблъсъка с някои промишлености, които са подложени на много голяма конкуренция, примерно е, циментовата промишленост, е, е, алуминиевата промишленост. Мисля, че може би тук трябва да се обединат критериите, да имаме еднакви условия, за да, могат, за да може конкуренцията да бъде много по- а, честна. Знам, че за някои държави членки се поставят въпроси, свързани с митнически ставки и това е проблем, който трябва да бъде решен. Климатична политиката в областта на климата, екологичната политика трябва да вземе предвид и различните промишленост и да продължим да бъдем амбициозни все пак господин Флоренц. Благодаря ви, господин председател. Наистина, Наистина 30% това е една достойна цел, но когато правим едно законодателство, аз винаги се питам къде се намираме в е, Европа, какво правят държавите членки. И някои колеги, за мое очудване, много се застъпват за 30%, говоря даже и за 40%, а в самите държави членки, от които идват те, нещата стоят далеч по-зле. Те, те са много даже далече от целта 20%. Господин председател, аз съм човек, който разчита на фактите. Хубаво е да не говорим за числа 30% <clears throat> във всички случаи. Това е едно, едно много лесно направено изказване. изказване е, намаляване на въглеродните емисии, увеличаване на заетостта и растежа. Това са лесни изказвания, но е, каква е ползата за обществото? Това е нещото, което ме интересува повече. Ето катастрофата в Япония сега. Тя ни показва, че трябва да имаме правилните инструменти и агрегати за, по, за постигане на, на целите 20-25-30%. Това, което каза госпожа Цизели от Итре, беше, че ни трябват правилните инструменти а, и това би ме мотивирало, защото наистина имаме нужда от правилните инструменти за постигане на целта 30%. И ако ги имаме, тогава лесно може да кажем, че може да увеличим целта си над 20%. Съжалявам, че колегата Роси от Италия не е вече тук. Той мисля, каза около 10 пъти, че, че иска обяснения а, но ето, че сега го няма, за да получи тези обяснения. Сега, заетостта, заетостта намалява, увеличава се безработицата, но това е въпрос за, на старите структури в старите държави членки. При нас в Германия, в Северен Рейн, в Вест, Вестфалия естествено се губят работни места, защото а старите структури се губят. Е, това ста, а като казвам стари структури, имам предвид е, мините, например. Работата в мините, е, въгледобива, а, залага се все повече на зелени технологии. Така че въпросът е мотивация, устойчивост, нови технологии, зелена економика. Това са ключовите думи. И накрая и искам да кажа нещо също много важно за мен. Това, което ми липсва в доклада е, че малко че малко се говори за това да се мотивират другите, които също трябва да намалят въглеродните си емисии. Трябва да заложим повече на дипломацията при съответните комисари на дипломацията която да се застъпи за намаляване на въглеродните емисии. Аз не мога да е, кажа, че ще подкрепя безрезервно целта 30% намаляване. Но защо да не помислим за, едно дипломати, за един дипломатически демарш по отношение на други страни, те също да намалят емисиите си. Господин Роси, аз казах преди маничко, че е, нещата са доста сложни, но има някои неща, които не са свързани помежду си. Има в, от, в моята страна две големи фирми, Крупштал и БСФ. Те е, в, те са сега в Латинска Америка много заети за това да правят нови заводи и те ги строят по немски стандарти. Благодаря, Карл. Хайнц, ние... Карл Хайнц, искам да ви напомня, че ни покани да посетим един екологич, една екологична ферма в Германия. Матия Скортер има думата. Е, това е хубава идея, господин председател. Хубаво е преди лятната вакансия да го сторим. Целта е 20 или 30%. Ясно е, че е, ние не сме единни. Това е, е доклад по собствена инициатива и би било и би било странно, ако с малко мнозинство се наклонят везните в едната или другата посока. Просто няма да бъдем, според мен, взети на сериозно. Трябва обаче да имаме и съответните инструменти. Добре, решили сме 30%. Добре, че решението е взето. Други обаче не ни подкрепят и не действат в тази настройка. Сега, е, в Канкун имахме една стъпка, ма малка стъпка напред – и аз казах, добре, ние можехме да заложим целта и 50% и, и, и не знам дали тогава резултата в Канкун ще, ще бъде по-различен. Но ние трябва да продължим. Не може да стоим на едно място. Е, е, целите по отношение на въвяемите енергийни източници трябва да се увеличат. Мисля, че в парламента ще получим мнозинство и голяма подкрепа за това. Енергийната ефективност е също много важна. Това е съвсем ясна цел. Господ... Докладчикът и докладчиците в сянка могат да кажат, че е, това е много труден въпрос. Сега един доклад по собствена инициатива може лесно да бъде одобрен, но ако нещата бъдат пре транспонирани в законодателство, нещата, е, то е, ситуацията ще бъде много сериозна. И трябва да си помислим и за друго. На международно равнище какво се случва? Добре, ако вземем решение за 30%, много колеги ще, ще си успокоят съвестта, ще бъдат много доволни, но с това нищо не сме постигнали. На нас не трябва европейска климатична дипломация и тя трябва да достигне и до госпожа Ештън. Комисията трябва да разбере, че трябва да се промени структурно политиката за климата. Трябва ни дипломатическата служба, която да се застъпи за тези цели и непрекъснато денонощно да се провежда дипломация в тази насока. Аз това не го виждам все още и мисля, че това трябва да бъде усетено в този доклад, да бъде заложено в този доклад. Дипломацията. Това е много важно. Сега а, инструменти, механизми. Тези неща трябва да се преразгледат и да се види, да се анализират дали механизмите, които са на лице в момента, са разумни. Една много, един много критичен анализ трябва да бъде направен. И трябва да имаме време, защото през 2008 година нямахме достатъчно време за, тази, за този анализ и за разсъжденията тук в парламента. Мога да кажа, че колеги, които не са в интри и в Енви, а, гласуваха в пленарна зала без да имат многото разбиране, задълбоченото разбиране по проблемите. И през 2009 година нямахме голям успех в тази област, но сега, сега трябва да направим един задълбочен дебат. Не стига а, само а, решението за 20, 30 или 40% и кой за какво гласува. Трябва да сме много конкретни, да знаем каква е нашата цел, по какъв път се отправяме, а какви ще са последствията за заетостта, за климата. Трябва да помислим и за изпускането на въглеродните и парникови газове. Много колеги казват, че е, работните места се губят и се създават работни места в други части на света, отварят се и се създават заводи и работа другаде, а се губят, губи работа в Европа, но е, как нещата са взаимозависими, това трябва да видим. Сега, стратегията 2020 трябва да е в съответствие с дипломацията с климата. Това е наложително. И това трябва да залегне в този доклад и в е, предложението на Петър Лейзе. Тук е, е, в нашата комисия са хората, които ще се застъпят за една такава политика. Но дали 20 или 30 процента А независимо за какво, какво решение вземем, няма да бъдем сериозни, ако мнозинството не е широко. 40% възобновяеми енергийни източници и една ясна цел по отношение на енергийната ефективност. Това са основните ключови цели, които трябва да поставим и с които трябва да излезем пред парламента. 20 или 30% намаляване на въглеродните емисии. Това не е толкова важно. Председателят. Добре, 30%, за тези 30% се крият мерки, инструменти. Да видим на къде ще тръгнем. Последният оратор, господин Татаран. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Питам се, но всъщност задавам този въпрос и на колегите. Как можем да получим по-добри резултати в борбата с климатичните изменения? Възможно ли е това да стане с участието на всички държави или пък е възможно да стане само с участието на някои изолирани държави по света? Спомена се тук за успеха на Канкунската конференция – но ако разгледаме обещанията и устните ангажименти, да, това е успех. Но ако погледнем кое има задължителен характер и се приема от държавите, няма всъщност никакъв резултат. Трябва ли да се предадем? Не, разбира се, но какво можем да направим още? Смятам, че най-важното, което можем да направим като Европейски съюз е да окажем натиск, да насърчим останалата част от света да приеме мерки с задължителен характер, задължителни цели. И голяма част, основната част от този доклад трябва да бъде посветена на тези насърчителни мерки. А, така че държавите да приемат а, твърд ангажимент и само тогава ще можем да постигнем значителен резултат. В противен случай ще водим само дипломатически а, акции, а в миналото сме а, давали подобен пример, по-специално с а, целта 3 по 20. И наистина трябва да а, подобрим а, нещата, като останем здраво стъпили на земята. Трябва да вървим напред, но стъпили на земята. Основният недостатък, който откривам в този доклад, е, че това всъщност е политически манифест, политическа програма, всеки излага своите идеи – И този текст радикално е, разцепва нашата комисия. И всеки един от нас знае, когато е докладчик по дадена тема, трябва да намери приемлив вариант е, за всички, така че мнозинството да гласува този доклад. В противен случай политическия резултат няма да е добър. Именно за това е, се обръщам с молба към докладчика да положи усилия да приеме не толкова твърда позиция, а по-отворена към е, предложенията на нашата комисия, в е, която има различни политически течения – така че трябва да се възприеме една отворена към компромис позиция, към приемане на позицията на другите. И един пример. Докладът по никакъв начин не се позовава на пътната карта на комисията. Тя трябва да бъде включена в него. Докладът не посочва ясно какви инструменти ще се използват за постигане на желаните от нас резултати. Докладът не излага достатъч, в достатъчна степен въпросът с економическата цена, а описва една идеализирана перспектива в розови краски. И иновациите водят до проблеми, имат недостатъци и те трябва да бъдат компенсирани. Така че анализ на всички тези аспекти ще бъде безкрайно полезен. Това са предложения, които отправям към докладчика. Всички ние ще внесем нашите изменения, но в крайна сметка трябва да е, стигнем до компромис, приемлив от всички. Защото много често в тази комисия съм установявал, че винаги на преден план се поставя по-добрия климат, по-добра е енергетика. Да, това е така, но има и въпроси, които чакат своето решение по спешност, имам предвид случващото се в Япония, въпросите с глада, с бедността, с мира, това са драматични въпроси и те се нуждаят от съответното внимание. Благодаря ви. И така, това бяха изказванията. Сега комисията има думата. Bitte, dann den Berichterstatter. Питер. Five minutes, if you want. Stefan Хут is the name. Thank you. First of all, I would like to thank the rapporteur and all първо искам да благодаря на докладчика и на всички за този много полезен доклад и интересна дискусия. Смятам, че първото нещо, което трябва да кажа е да отправя едно изказване към вас, господин председател. Действията за климата не са само екологична политика, те са и развитието на економиката и, на, и те изразяват начина по който виждаме развитието на Европа въобще. Смятам, че сега дискусията е много уместна, защото за последен път пътна карта бе издадена през 2005 година. Там са са, са, са, са легнали нашите цели. Какво, ще, какво трябва да направиме, ако искаме наистина да постигнем една нисковъглеродна економика? Какви са необходимите инвестиции? И по-специално в областта на енергетиката, на автомобилната промишленост, както и е, спестяването, економите на енергия и на горива, които биха проистекли от е, тези инвестията. Второто нещо, което бе залегнало в е, пътната карта е каква, каква, трябва да бъде скоростта за постигане на нашите цели до 2020 година. 20, 25% на, на, на намаленията а, Оценката на въздействието показва, че ако не спазваме определената скорост през следващите 20 години, е, по-нататък е, последиците ще бъдат много по-тежки и ще имаме много по-голямо закъснение. Е, Бих искал също така да спомена, че днес положението е много по-различно, отколкото преди три години, когато приехме климатичния пакет и когато искахме да бъдем водеща сила, двигател в Копенхаген. В Благодарение на нашата лидерска роля в Копенхаген и Канкун всички възприеха целта за неповишаване на температурата с повече от 2 градуса и включително успяхме да наложиме на бързо развиващите се економики да предприемат конкретни действия в тази насока развитите страни приемат известни задължителни цели и сега виждаме бързо развиващите си економики, като Китай, Бразилия, други, които предприемат конкретни мерки, които а, в момента размишляват и създават планове и проекти, за да изпълнат обещанията, които поеха, особено в новаторските отрасли. Що се отнася до дипломацията, вие споменахте си тук, госпожа Аштен обеща, че службата за външна дейност ще бъде част от цялата тази политика и ще поеме своята част от действията. Що се отнася до въглеродния теч в е климатичния и енергийния пакет. Това беше една а, е, основна част от а, е, компромиса между институциите. Сега разполагаме с а, е, а, инструменти, с които да защитим а, особено чувствителните промишлености от а, този въглероден теч. Сега всички тези мерки са достатъчно и имаме две причини, които да да, да, да смятаме, че е, риска е по-малък. Първо, самия въглерод е много по-ефтин и съответно страните са поели и е, са предприели мерки съгласно обещанията поети в Копенхаген. Що се отнася до връзката с замърсяването на въздуха, това е въпроса на господин Роси. Е, по, да работиме, да се бориме с е, борба да се бориме с е, примените в климата означава да използваме повече енер... нискоенергийни технологии, по екологични технологии, така че при всички случаи това ще има положителен резултат върху въздуха казането от господин Дейвис и последиците за цените. Комисията записа в пътната карта връзката между политиката за енергийна ефективност и схемата за търговия на емисии. А, и а, приходите, които ще а, път, ще послужат като насърчаване за а, съответните производители и фирми за прилагане на а, нискоенергийни технологии. не трябва наистина да видим какви, е, как, какви трябва да бъдат, ще бъдат конкретните резултати на прилагане на политиката на енергийна ефективност за а, схемата за търговия с емити. Благодаря. Аз нямам намерение просто да постигам някакви, някакви цели, самостоятелни цели и не цела раз, разцеплението на нашата комисия и на нашата институция, но и абсолютно съм съгласен с колегите, които казват, че това е един основен дебат, в който сърцевината на който е економиката, на основата на едни проценти. За, за, за мен в крайна сметка не процентите са важни, а това, което се крие зад процентите, аз е, се бих искал да постигнем е, е консенсус. А това не е един политически манифест на зелените, е, който аз ви препоръчвам да четете, така че нека нещата бъдат ясни. Моята цел е наистина да постигнем компромиси. Бих искал да се спра на три проблеми. Международния контекст и е европейската енергийна ефективност ефективно. Що се отнася до международния контекст, до световния контекст, Наистина тук трябва да се разгърнат всички политически средства, защото става дума не само за Европа, а за целия свят. Но този път дебата е, из, придобива нови измерения ако е, ние си поставиме тези цели в Европа, пока ще, ще бъде едно доказателство на това, което ние искаме да постигнем, не, не само да зависим от това, което бъде решено на международно равнище, но какво ние ще постигнем тук в Европа. Китай беше споменат неколкократно. Не, ако има една страна, страна, която ще се възползва от съответните закъснения, колебания в международния план, то това ще бъде Китай. Китай е страната с най-бързо развиващата се економика, с най широкообхватното образование, с демографския растеж и ако ние искаме да запазиме нашето място, нашата роля, трябва да продължим, защото нека не забравяме, че Китай е в момента е, е номер едно, що се отнася до инвестициите в е, тези нови технологии. Тоест, те върват напред, а ние губиме терен. Така че наистина така наречената климатична дипломация е много важна, но нека не забравяме какви са нашите цели. Не, е, господин Роси. Аз съм готов а, а, да приема компромиси, но, не, но нека да ги обосневем. С, с, Значи, знаеме, че се създада, че има първа и втора фаза на схемата за търгове. Знаем, че а, бяха, беше поставено толкова висока летвата, че в крайна сметка го, голяма част от промишлеността а, печели от това. Та, Та... да, разбира се ще, трябва, трябва да, трябва, трябва да разглеждаме а, въглеродното изтичане, въглеродния теч. Но нека Нека не, не, не, не, не, не, изкрив, не изкривяваме проблема и не го разгледаме обратно. До сега нашата политика в никакъв случай не е накърнила а, промишлеността, напротив, довела е до печалби в известни отрасли. Така че аз съм готов да приема компромиси, които да поставят акцента предимно на енергийната ефективност, тъй като това е от голямо значение. Е, комисията каза, ако искаме да постигнем е, енергиен целите в енергийната ефективност. Това означава, че трябва да постигнем е, вътрешната си цел от 25%. Така че ако ние не искаме, искаме да постигнем целите си, те трябва да бъдат обособени, свързани с схемата за търговия и не свързани с схемата за търговия, защото е различно в различните страни. Така че наистина трябва да, да, да, да уточним и фиксираме целите за, за да това доведе наистина до намаляване на емисиите. Т.е. да разграничиме тези, които са свързани и са включени в схемата за търговия и тези, които не. И в заключение, наистина искам да постигнем компромисни изменения, не искам да се стига до разцепление в тази комисия, искам да, да, стип, да стъпиме на конкретни, на научни а, изследвания и данни и това да се да се въплати в едни политически заключения за целите за 2020 година защото на това, това, това, това ще бъде на, основата на тези резултати ще бъдеме е, оценявани. Преминаваме към следващия оратор, но имам една, едно важно съобщение. Но нека първо едно процедурно предложение да чуем не е нещо важно, но все пак говорим а, е, за пестене на енергия. Тук а, е, е, наистина е много студено в тази зала и не е необходимо да е включен климатика. Бихте ли угасили климатичната инсталация, защото умираме от студ, а това хаби и енергия? Добре, не знам кой ще се вземе с това, може би някой от техническите лица, дано е чуло какво а, казахте. Добре, както казах, едно важно съобщение. Срока за измененията е 24 март, 12 на обяд, а не 25 март, както е записано в дневния ред. Така че 24 март на обяд, а не на 25. Секретарията ще ви изпрати електронно писмо така че и тези, които не присъстват днес на заседанието, научат за тази промяна. Сега нека да преминем към следващата точка от дневния ред, изменение на регламент 1406-2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност. Докладчика е колегата Стас. Веднага му давам думата. Благодаря, Карл. Благодаря, Карл. Искам да ви спомена а, урагана, който а, доведе до петролен разлив в а, Мексиканския залив. Тогава беше прият регламент, който в последствие бе изменен и с който се взе решение за създаване на Европейска агенция за морска безопасност. През 2002 година, ако си спомняте, беше кризата предизвикана от разлива на престиж. Тази агенция беше създадена за да създаде условия за борба с бедствията и да упражнява контрол по замърсяването на морските води. Комисията реагира бързо на кризата Обсъдихме въпроса тук, в нашата комисия, в пленарна зала. Наложихме на комисията да излезе с съобщение и приехме резолюция с оглед замърсяванията, проистичащи от проучванията и на петролни залежи в а, открито море. Моята цел е нашата препоръка, свързана с а, бедствието в Мексиканския залив да се превърне в законодателство. Имаме 14 изменения, които могат да бъдат групирани в 6 отделни подгрупи. Първо, разширяване обхвата на агенцията, свързана с поручванията на залежите и нефтодобива в открито море. Второ, ако, ако включиме съоръженията, офшорните съоръжения в обхвата на този регламент, ще трябва да се измени директивата но това е в преамбюла, не е в отделен член. Да разбира се, това трябва, това ще доведе до известни последици и ще трябва да преразгледаме финансирането и е, е, необходимостта от допълнителна допълнителен персонал за агенцията. В изменение 11 се говори за използването на системата Clean CNET за, от, за откриването на разливи от офшорни петролни и газови съоръжения също така е, анализи, които се основават на е, изследвания правени от е, проучвания правени от комисията. Тези анализи трябва да бъдат публични, да имат до тях трябва да има широк достъп. Смятаме също така, че агенцията трябва да помага, да подпомага комисията и държавите е, членки е във връзка с предотвратяване на замърсяването от офшорни нафтови газови съоръжения като контрола, който се извършва комисията, може да не се упражнява само върху танкерите, но и други плавателни съдове, които биха могли да причинат замърсяване. Сега малко трудно е тук да, да обсъдиме нещата в тази празна зала, но искам да чуя все пак вашето мнение. Благодаря ви. Наистина, разполагаме с изключително малко време, така че моля докладчика в сянка да не надхвърли две минути в изказване. Но първо ще дам думата на представителя на ЕНП. Pranešėjo išsakytos mintis ir komentarai yra tikrai Благодаря. Мисля, че това са логични размисли от страна на докладчика и аз приветствам, че законодателните актове, които регламентират Европейската агенция, могат да бъдат променени, защото ситуацията се променя. Аз подкрепям докладчика И смятам, че, аген... че е добре, че агенцията трябва да отговаря за платформите за газ и нефт. Но, как, но какво имате предвид, когато говорите за условията? Става ли дума за условията за тръбопроводите или става дума само за транспорта, транспорт на тръбите, какво се има точно предвид? А по отношение на третите страни, тук подкрепям идеята, че не трябва да се работи само с Норвегия и Исландия, а и с други трети страни. Защото агенцията нямаше компетенции да работи с трети страни. По отношение на Черно море и на е, другите морета трябва да сме много внимателни. Erstmal vielen Dank an Bart Sears. Bedankt. Es ist, glaube ich, ein guter Report, den er Благодаря. Е, мисля, че това е един много добър е, доклад. А, е, Аз бих могъл да го подкрепя. Става дума за ЕМСАС, за Европейската агенция за морска безопасност и как е, трябва да изглеждат нейните компетенции в бъдеще, как трябва да бъдат разширени. Сега имам един въпрос или по-скоро една идея, която искам да споделя. А, това е идея провокирана от Комисията по транспорта. Също а именно, дали е разумно парламентът да засегне тази тема в този доклад. Тоест, дали компетенциите на агенцията да са разширени, така че да включват и транспортни елементи. Може би тук трябва да помислим за това, но ако искаме наистина да има контрол, да има да има безопасност. Аз говоря на една... Аз живея на холандската граница и зная проблематиката, че е много сериозна. Понякога ситуациите са много сложни. Как трябва да се контролира транспорта? Може би трябва да има една европейска карта за това и те, и те компетенциите за, за този контрол трябва да принадлежат на, на агенцията. Благодаря. Наистина, държа да кажа на докладчика колко високо ценя неговия доклад. Ще бъда кратка. Разбира се, е, проблема с нефтените платформи си стои Внимателно очаквам доклада на комисията по този въпрос, но за сега той не е факт. Колкото по-бързо се случи, толкова по-добре. На второ място, наистина трябва да бъдат включени тук и офшорните инсталации. през октомври 2010 година обсъдихме това. Трябва наистина да бъдем особено бдители по отношение на персонал на тази агенция, да се включат и проблемите на Ерика 2, Ерика 3. Подкрепям докладчика, когато призовава агенцията да подкрепи комисията за осъществяване на инспекции в Черно море и Средиземноморието когато се извършват такива дейности. Смятам, че експертната дейност на Агенцията за борба срещу замърсяването трябва да изготви насоки и по отношение на тази дейност. Благодаря. Благодаря. Господин Стивенсън, докладчик в сянка не е тук. Господин Ферера също го няма. Тъй като няма други докладчици в сянка, дискусията приключва, но има представител на комисията, ако не се лъжа. Тук ли е представителя на комисията? Um... Добър ден. Първо бих искал да благодаря на докладчика за предложенията. Ако мога, бих искал, ми позволите, ще коментирам някои от измененията, които той е внесъл. Ние, ние разбираме, че това е един много чувствителен проблем, въпрос свързан с петролните платформи и съоръжения. Вие обаче с някои от измененията изискват да не само да се разшири обхвата на дейност на е, агенцията и да извършва контрол на е, условията, при които функционират е, тези платформи, но да извършва и превентивна дейност. Така че мисля, че е малко не, не, не, необичайно и не, е, въобще не, неуместно да се изисква пособна дейност от агенция на, на Европейските общност, без да имаме законодателство в тази област. Така че просто и от, друг, и от друга страна по, по, какъв, по какъв начин агенцията може да се намери е, в намеси и да извършва контроли в трети страни, така че бих, бих искал да обсъдиме този въпрос. Също така бих искал да обсъдиме изменение четвърто и десето, тъй като в тях докладчика спомен, споменава, че системата за контрол в момента се отнася само за танкерите. Не, не е така. Тя касае всички плавателни съдове, е, които имат известен тонаж. Така че просто исках да е, уточна нещата. Бих искал също така да се спра на неговото предложение за повече прозрачност относно мониторинга, упражняван от Агенцията за морска безопасност. Рез, рез, резултатите с се, от, е, се обработват от е, комисията и след, на основата на това тя дава препоръки на държавите членки, така че става дума за една чувствителна информа, информация. И сега заключение. Благодаря, господин председател. Аз получих е, наистина голяма подкрепа от нашите колеги. Ще трябва да погледна къде би имало правни проблеми. Сега по отношение на крайбрежието и на крайбрежната полиция, това е дискусия, която трябва да се проведе. Но преди това трябва да, поговоря, да говоря с агенцията. Аз обаче съм готов да включи тази тема в доклада си и то още преди или поне докато колегите подават своите предложения за изменения. Естествено, това е много интересен нов аспект, който мога да включа. Благодаря ви. Благодаря. Клокан 12. 24 март, 12 часа е срока за подаване на изменение. 18-19 април ще е гласуването в пленарна зала. Желая ви добър и приятен обяд и ще се видим в 15.